Uh, Уважаеми колеги, дами и господа, както виждате, идеята да отложим началото на заседанието от 15 часа до 15.10.15 и 15 беше наистина една прекрасна идея, тъй като много от колегите се присъединиха към нас и мога официално да ви осведомя, че в 15 часа имаше не повече от 4-5 членове на комисията в залата. Така че благодаря на всички останали, които дойдоха. Започваме парламентарната си дейност. Чака ни наистина много работа. Не бива да забравяме изслушванията на кандидатите за комисари. Също така подготвяме и срещи с четирима настоящи комисари Нели Круз, Ойтингер, Мойра Геринг Куин, защото, разбира се, искаме да бъдем своевременно съдомявани за настоящата дейност на Европейската комисия. Изслушванията най-вероятно ще започнат в края на месец септември. идната седмица всяка комисия трябва да подготви по три въпроса за всеки комисар, който ще се представи пред нашата комисия. И се очаква на 8 септември да получим пълния списък на комисарите с съответните им ресори от председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Така че очакваме тази информация и идният понеделник. След това ще започнем да се подготвяме. А междувременно ни чака още много работа, така че нека да бъдем експедитивни. Започваме с приемане на дневния ред. Дневният ред може да намерите в досиетата пред вас. Ако няма коментари. По дневния ред го приемаме. Моля, вземете по факта, че точка 16 е точка разни. Точка 2. Одобряване на протокола от учредителното заседание, което се преведе на 7 юли 2014 година. Ако няма коментари, тъй като протокола също беше включен в досието, което е пред вас. Протокола е одобрен и продължаваме с точка трета от дневния ред съобщения на председателят. Днес няма да има заседание на координаторите и затова точка 15 посветена на конференцията на страните по рамковата конвенция на ООН за изменението в климат, е, който ще се поведе в Лима. Тази точка от дневния ред ще бъде разгледана днес в края на заседанието след точка 6. Пак повтарям, няма да има заседание на координаторите, но за сметка на това разискването посветено на конференцията на ООН за измененията на климата и становището, което ние ще изготвим за Комисията по околна среда, ще бъде разгледано в края на днешното заседание. Това е единствената промяна в дневния ред. И така продължаваме с точка четвърта. Общият бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година. Всички раздели. Ще започна с няколко стъпителни думи по тази тема. Относно процедурата, както знаете, крайният срок за внасяне на изменения по бюджетните редове за нашата комисия изтече на 19 август и бяха внесени общо 161 изменения. А, Припомня ви, че аз имах честа да бъда определен за докладчик по бюджета за 2015 година и за мен е истинска чест да бъда натоварен с тази отговорност от името на нашата комисия и на координаторите. И благодаря на всички членове на нашата комисия, защото, както знаете, трябваше да поработим доста през лятната вакансия, но се справихме с задачата. Мога да подкрепя по-голямата част от а, измененията като докладчик. Всъщност бяха внесени Всъщност аз подготвих 94 изменения, които до голяма степен съвпадат с 94 от вашите изменения. А сега стигам до самото съдържание на моето становище по бюджета за 2015 година. Както вече заявих през юли, аз съм твърдо убеден, че съкръщенията, предвидени от съвета в проекта бюджета на комисията за 2015 година, са напълно неоснователни. И ми се струва, че това е най-важното твърдение в моето становище. Силно съм притеснен от съкръщенията, поискани от съвета в области като иновациите, изследователската дейност, инфраструктурите, малките и средните предприятия и енергетиката. В момента вече има недостиг на значителни средства за плащания в е, бюджета на Европейския съюз в момента. И предложените съкръщения допълнително ще влушат положението многогодишните програми, като Хоризонт 2020, Косме, програмата за конкурентоспособност на предприятията и МСП и механизмът за свързване на Европа са от водещо значение за постигане на целите на стратегията Европа 2020. А както знаете, тази много важна за нас стратегия беше прията още през 2010 година. Много голяма част от, от дейностите по стратегията са в началния си период. Ето защо бюджета за 2015 година трябва да предвижда необходимите средства за изпълнение на всички тези точки от стратегията. Освен това, е необходимо по-тясно сътрудничество между Европейския съюз, държавите членки и регионите. Ще ви дам един много конкретен пример с Европейския институт за иновации и технологии. Ние носим отговорността за този институт, тъй като решението за неговото създаване беше взето от Европейският парламент и съвета. Защото въжи и за изпълнителните агенции. И институти и останалите агенции трябва да разполагат с необходимите средства, за да могат да изпълняват на целите, с които са натоварени. И така след това кратко встъпително изказване, бих искал да помоля докладчите в сянка и координаторите да вземат думата, ако имат желание. Но ще ви помоля да бъдете кратки. Предлагам, ще ви помоля да се придържате към време за изказване от 2 минути, защото не разполагаме с много време. А след това ще дам думата и на заинтересованите членове на комисията. Ще ви помоля да се придържате към една минута време за изказване по това становище. И така, нека да започнем с разискванията. Иска ли някой да вземе думата от името на НП? Благодаря. Искам само да кажа нещо за многогодишните програми. Ясно е, че липсват средства за програмите, но проблемът е, че проектите ще станат даже и по-скъпи. И това се отнася до Галилео, до Косме, може би и за ИТЕР нещата ще, бъдат, ще изглеждат така. Икономиите всъщност генерират повече разходи. Затова моето, моята молба е не да, не да гледаме само бюджет 2015 година, а да се направи анализ на допълнителните разходи, които проистичат от непрекъснатите економии. Тоест, по принцип е, обществените поръчки в рамките на многогодишната финансова рамка ускъпяват проектите и програмите. Така че нека не гледаме само бюджета за 2015 година, нека погледнем по-общата картина. При ИТЕР, например, имаше е, разходите нарастват до милиони, трицифрено число милиони, а някои проекти толкова, на някои проекти толкова много и липсват средства, че те са спрени, имам предвид, строителни проекти. Благодаря. Казва председателят, е, друг колега от някоя друга политическа група, господин oil. Имате думата. No, no, no, no, really not. <laughs> Nein, ich möchte auch nur... äh... Господин Ройл, аз искам да подкрепя това, което каза председателят. Мисля, че е важно ние като комисия и ТРЕ да дадем ясен сигнал, че не сме съгласни с съкръщенията по от политическа гледна точка нещата вървят зле в грешна посока. Непрекъснато чуваме, че трябва да се погрижим за растеж, за заетост, а всъщност какво се получава? Получава се повече разходи. Получават се повече разходи. Въпросът е, е да има разходи, но те да са разумни. Тоест, иновация, да се подкрепят иновациите, да се подкрепят изследванията. Тези програми, които са свързани с тези важни области, не могат да бъдат прекъсвани. Виждаме какви са последствията от едно грешно решение, така че имате от нас пълна подкрепа да се продължи по този път, да се застъпим за увеличаване на средствата. Нека се опитаме да получим подкрепа за тази идея от всички колеги. Господин Тамбурано. Президенте, колеги, Уважаеми колеги, мисля, че е много важно да има средства за технологичното развитие, за, ин, за иновации, за изследвания – ние сме континент на благоденствието, за това трябва да продължим в тази насока. Абсурдно е от една страна държавните и правителствените ръководители да казват трябва ни повече растеж и заетост, от друга страна обаче се получава парадокса, че именно тези програми биват окастряни. Затова подкрепям председателя да се застъпим за формулиране на първоначалния бюджет, на първоначално, завръщане на първоначално формулирания бюджет. Явно съвета има друга концепция обаче, за съжаление. Е, имаме, казва председателят, още много колеги, които искат да вземат думата. Моля, съобразявайте се с времето. Господин координатор господин Сорино. Аз искам да кажа нещо от името на социалистите и демократите. Ние също сме загрижени. Загрижени сме за това, че няма достатъчно средства за най-важните програми. Средствата са съкратени с 2%. Това е предвидено. А това са средства, които са необходими за провеждането на проектите. 8,6% са намаленията за бюджетните кредити и за задължения. Това не може да бъде ам, прието. Има наистина противоречие. На 7 октомври ще се състои среща на върха за растежа и развитието, а в същото време Жан-Клод Юнкер, председателят на комисията, предлага европейска технология, план за заетостта, който да се основава върху нови индустриални браншове, върху приложни браншове и в същото време се намаляват средствата. Т.е. имаме противоречие между думи и действия. Това ще се заплати много скъпо от страна на институциите и от страна на демокрацията. Следващият дем... Е, координатор, господин Силикиотис. Благодаря. Аз говори от името. Господин Ферейра ще говори от името на ГУЕ. Благодаря. Моля да не ми отнемете 20 секунди. Е, двете минути ще ми трябват напълно. Три неща искам да кажа. Споделяме критиката към съвета. Наистина, ние сме в ситуация, която не е приемлива. Именно тези страни, които имат огромни, които нямат проблеми, карат други страни с огромни проблеми да правят допълнителни економии. И това са економии навсякъде в бюджета на тези страни. Ние подадахме някои предложения за изменения, те се отнасят към следните точки. Най-напред програмата Хоризон 2020. А тази програма според нас не е съвсем балансирана, тъй като малко страни получават голяма част от средствата. Ние предлагаме по-голяма кохезия между страните и предлагаме разпространяване на добрите практики сред държавите членки, но явно е, че средствата не достигат и тези инициативи не могат да бъдат приложени. Трябва да се погрежим за едно по-добре разпределение на средствата. Това означава именно кохезия. Направихме и други предложения. Те се е, те насочват към малките и средни предприятия. Много често в речите чуваме е, много положителни стратегии за малките и средни предприятия, но малко се прави за тях. За това предлагаме и увеличение за средствата, които да помогнат на малките и средни предприятия. Тези предприятия имат трябва да се насладят на приоритет. Те трябва да получат повече подкрепа. Но надявам се тези а, предложения от наша страна да бъдат подкрепени. А сега от името на зелените координаторът господин Тормс. Аз говоря от името на господин Бютикофер, който, беше докладчик, който е докладчик в Сянка по това досие. Мисля, че целият парламент трябва да се вдигне и да окаже съпротива на предложенията на съвета. Ние като парламент трябва да имаме единна позиция. На второ място, мисля, че трябва да подкрепим наистина малките и средни предприятия. Господин Таджани каза вече, имаме проекта Косме, комисията обеща 3 милиарда за малките и средни предприятия до 2020 година, а това, което се предлага за 2014 и 2015 година е под това постепенно увеличаване. Имаме нужда от повече средства за Косме. За енергетиката. Мисля, че Последните дни показаха, че игрите с господин Путин показаха, че е много важно да заложим на възобновяемите енергийни източници. Проектите, свързани с енергийната ефективност, са изключително важни. Те трябва да продължат. Други проекти, като Галилея, Галилео и Итея, това са проекти, е, които според мен нямат нужда от, а, от голяма про, е, подкрепа. Галилео не бележи напредък. Е, за новите колеги искам да кажа, че преди 10 години започна преди 10 години започна Галилео проекта без средства, само с политическа подкрепа. А сега имаме милиарди налети в този проект и въпреки това Галилео не отбелязва положително развитие. И те. Това е също един такъв странен проект. През, през 1950 година смятахме, че може да произвеждаме ефтина електрика. Е, ефтино електричество. Същото предложение, същото обещание се прави за 2050 година. Ние непрекъснато се опитваме да увеличим ефективността. Ораторът бе прекъснат. Господин Петърсен има думата като следващ оратор. Моля, колеги, е, ограничете се до една минута. They were, they were coordinators. Те бяха координатори или докладчици. Докладчици в сянка и координатори, те имат право на две минути време за изказване. Сега давам думата на останалите членове на парламента. Ще бъда съвсем кратък. Просто бих искал да кажа, че в АОДЕ споделяме вече изложеното от колегите. Споделяме също така и трудностите, които бяха упоменати. От АОДЕ ще гласуваме в полза на възстановяването на бюджета. Ще подкрепим измененията на председателя, защото бюджетът е от съществено значение за всички ни. Готови сме да участваме в по-нататъчната дискусия. Председателя, благодаря, госпожа Гростет. Господин председател, Какво да кажем, когато чуваме, че в Европа трябва да се засили растежа и едновременно с това да се намали единствения бюджет, който може да ни позволи да го постигнем? Какво послание изпращаме на потенциалните инвеститори, които биха искали да инвестират в Европа? трябва да осигурим финансова подкрепа на малките и средни предприятия, но в този случай не трябва да става въпрос за един нестабилен бюджет. Както а, и бюджета по отношение на енергетиката също трябва да бъде стабилен. Нуждаем се от този бюджет, защото в противен случай няма да имаме последователност в политиката си, а с това ще подкопаваме доверието на гражданите у нас. Благодаря, господин Хенкел. Доколкото знам, всички държавни и правителствени ръководители са се ангажирали да намалят с 3% бюджета за научната и развойна дейност, но малко държави го правят на практика. Когато говорим за общия бюджет на Европейския съюз, мисля, че основният проблем е недостатъчното разходване в някои държави членки. Затова предлагам в доклада на нашата група да се отправи искане към държавните и правителствени ръководители да се придържат към поетите ангажименти. Благодаря, господин Ташановски. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да се присъединя към казаното от професор Хенкел току-що. Положението с бюджета е драматично, никъде няма достатъчно финансови средства, това е реалност, но в този конкретен случай трябва да зададем и ясно приоритетите си. В миналото многократно сме ги обсъждали и мисля, че повечето от нас бяха съгласни, че се нуждаем от научна и развойна дейност, както и от устойчиво развитие. Не трябва да позволяваме подобни съкръщения по тези пера от бюджета. Както каза Клод Турмес, така и аз смятам, че проекта Галилео трябва да бъде завършен. Никоя държава членка не може сама да приложи в действие този проект и да го завърши. Това трябва да стане съвместно, за това се нуждаем от конкретен бюджет. Госпожа Табресон Руис. Благодаря, господин председател. Бих искала да напомня на новите колеги, да информирам новите колеги за трудността, с която се стигна до тук. Беше ни предложен бюджет, който не отговаряше на многогодишната финансова рамка и на отделните програми. За това трябваше да се борим с всички сили, както по отношение на Хоризонт 2020, така и по отношение на програмата за научна и развой, развойна дейност. Стигнахме до тези цифри и в крайна сметка трябваше съвета да свърши своята част от сделката. В рамките на кризата, в която живеем, всички сме единодушни, че се нуждаем от повече средства крайна сметка съвета не поема а, пътя, по който обеща, че ще поеме. Надяваме се, господин председател, че докладчика ще успее да прокара нашите идеи. Бих искал да напомня нещо. Кредитите по Косме са увеличени, но не в тази степен, в която очаквахме. По отношение на проекта за общественото развитие, там също не са направени необходимите увеличения. Седа. Aj v tomto rozpočte nám chýbajú finančné prostriedky na preplatenie našich... Благодаря, господин председател. В този бюджет виждаме, че ако не разполагаме с необходимите средства, ще се сблъскаме с структурни дефицити. всяка година виждаме, че е важно Европейския съюз да заплати е, сметките, които не е платил. Благодаря. Сега директор на Генерална дирекция научна и развойна дейност на комисията ще получи думата госпожа Руте. Благодаря ви, уважаеми а, членове на парламента. Бих искала да се спра на няколко момента и бих искал да ви уверя, че и ние сме на ваше мнение. Програмата Хоризонт 2020 на първо място. Сега повече от всякога Европа се нуждае от инвестиции, за да може да се стигне до увеличаване на растежа програми като Хоризонт 2020, например, са програмите, които ще получат най-много средства с оглед на научната и развойна дейност в Европа. Това беше първото, което исках да кажа. Второ, винаги сме изпълнявали на 100% проектите и програмите си. На следващо място съкръщенията, които предлага съвета ще видите, че се предлагат различни нива на съкръщения имаме понякога съкръщение от повече от 10%, докато по други бюджетни пера имаме 0,1% съкръщения, което ни показва, например, че най-много съкръщения има в научната и развойна дейност. Какво означава това на практика? Как ще се отрази това на прилагането на програмата тази година и в по-дългосрочен план? Това означава, че ние в нашата дирекция, в комисията, няма да може да изпълним договорните си задължения и няма да можем да а, заплатим бенефициентите по начина, по който обещахме. Ще имаме през 2015 година а, затруднения при изпълнение на договорните ни задължения. Ако погледнете целта на програмата, ще видите, че ако се съкрати бюджета, фактически е, ще се стигне до задънена улица, тъй като няма да може да изпълним ангажиментите си. Оценката, която трябва да се направи на Хоризонт 2020, ще ни покаже, че е, ще имаме едва 20% е, собствени ресурси, които са отпуснати на тази програма. Така че много ще ни е трудно в последствие да се изпълнят всички плащания. Това беше от мен. Благодаря. Председателя. Благодаря ви за вашата подкрепа, госпожо. Не виждам да има разногласие сред политическите групи по този въпрос. Може би някои детайли да, но така или иначе всички ние сме съгласни. Добре, Клод, прав си. Но това, което искам да кажа е, че всички ние Искаме увеличен бюджет. Най-вече в сферата на научната и развойна дейност, новаторската економика. Те са необходими на Европейския съюз. Така че в това отношение сме съгласни. Сега няколко думи по временния график. Както знаете, процедурата по бюджета от 2015 година е разделена на две части. В първата част имаме а, представяне на бюджетни изменения, а ние обсъдихме измененията преди малко. А след това имаме и становище по бюджетна резолюция. Гласуването в ИТРЕ по бюджетните изменения ще бъде утре, 2 септември 2014 година. Крайният срок за внасяне на изменения по проекто становището по бюджетната резолюция е 3 септември. Други ден. 12 часа на обяд. Гласуваме становището по бюджетната резолюция в ИТРЕ на 25 септември 2014 година. Тоест след 3 седмици. Горе-долу. А в пленарна зала ще се гласува на втората пленарна сесия през октомври. Тоест ще гласуваме в Страсбург, тъй като първата пленарна е в Брюксел. Това е временния график. Ще се видим утре по време на гласуването по темата. И сега преминаваме нататък. Приветствам с добре дошъл господин Марби, председател на, европейски, на органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения или ОРС на български или БЕРЕК, английското съкръщение. Ще проведем една важна дискусия във връзка с цифровия дневен ред на Европейския съюз. Ще обсъдим цифровия пакет – така че презентацията и дискусията, която ще последват, са от изключително значение. Имате думата. Благодаря ви. Опитваме се да включим PowerPoint презентацията. Най-напред бих искал да отбележа, че за мен е огромна чест да присъствам нещо ми заседание и да направя изложение, това изложение в качеството си на генерален директор на ОРС. В ОРС ние често наричаме Европейския парламент наш родител, защото до голяма степен нашият орган беше създаден по инициатива на комисията и на Европейски парламент. И аз съм днес тук, за да ви осведомя какво сме постигнали до момента. И много се гордея с постигнатото. А сега започваме с изложението. Знам, че в Комисията има и нови членове, затова бих искал накратко да ви представя ОРС, да ви обясня как функционира нашият орган. в ОРС има 28 държави членки, които също като мен представляват националните регулаторни органи. Често казваме, че никой не е особено доволен от нашата дейност, защото нашата работа е да се опитаме да намерим правилното равновесие между предоставящите услугите и потребителите, като нашата основна цел е да предоставяме възможност за избор на крайните потребители. Ето защо често влизаме в сблъсък с операторите в областта на телекомуникационните услуги. Имаме също така и 8 наблюдач, наблюдатели и членове наблюдатели от националните регуляторни органи на държавите кандидатки за част в Европейския съюз. Основната ни цел е да предоставим независима висококачествена оценка на пазара на телеком услугите в Европейския съюз и поради големия брой на потребителите, нашата задача всъщност е едно огромно предизвикателство, тъй като, както знаете, има много важни промени в, на пазара на Телеком. Потребителските навици значително се промениха през последните 5 години. Само преди 5 години нямаше iPad-ове, а преди 10 години нямаше Skype и Facebook. Така че промените в нашето потребление е, имат своето въздействие върху пазара и съответно върху регламентарната арка на Европейския съюз. Тези от вас, които се вълнуват как функционира нашият орган, могат да ви кажа, че ОРС всъщност не е един единен орган, а е съставен от няколко отделни органи. На първо място е съвета на регулаторите, който е съставен от 28 членове, след което е службата на, за подкрепа на ОРС, което се намира в Рига и с персонал от 28 служители. Как функционира органът? съвета на регулаторите всъщност е съставен от националните регулаторни органи и на практика ние, сме, ние спазваме вашата процедура, която е много демократична. Аз съм избраният председател за 2014 година. Преди няколко месеца избрахме следващият председател Фатима Баросо от Португалия и по този начин се прилага ротативният принцип на председателите. Това гарантира, че всички държави и членки имат еднакви шансове да изпратят следващия председател на ОРС и е много важна част от дейността на съвета на регулаторите да гарантира това равновесие. Ние се срещаме 4 пъти годишно пленарни заседания за важните решения. Имаме и много важна дейност чрез мрежата на националните регулаторни органи, които, които изготвят нашите предложения много важен за нашата дейност е и годишният план за работа, е, като основната част от дейността ни се извършва в е, експертните работни групи. Какво всъщност е, целта, е, е задачата, с която ни натоварихте? Основната ни цел е да се гарантира хармонизацията на, теле, на регула, регулацията, свързана с телеком услугите в Европейския съюз. В държавите членки има много различни фактори, имаме различни продукти на различните пазари, различни доставчици на услуги и различни регулаторни рамки. Хармонизацията означава, че се опитваме да вземем най-важно, най-доброто от всяка държава членка и да го приложим навсякъде и като цяло се справяме доста добре. По време на финансовата криза видяхме много от инвестициите да се насочват в на този сектор в редица държави членки. Има все по-голямо търсене на висококачествени продукти във всички държави членки. И това е от ключово значение за ОРС. За нас така е много важно да предоставяме подкрепа на всички регулатори, но както вече казах, работим в тясно сътрудничество и с парламента и комисията, Но и от сега мога да кажа, че много се радвам за множеството дискусии, които бяха поведени по въпроса за пакета за телекомуникациите към момента. И така имаше наистина много разисквания за нашата дейност и за функционирането ни в различните държави и членки. И на практика има много малко показатели, с които да се измерва постиженията, които правим. Една от, една от критериите е тенерацията процедура по член 7. Това означава, че всъщност националните регулаторни органи обикновенно са независими, което означава, че те няма нужда да се консултират с националните власти, но трябва да изпратят из, нотификация или, или да известят по, ня... по съответната процедура Европейската комисия. А, ОР е РЕС се намесва, ако Европейската комисия има много сериозни съмнения относно положението в някоя държава членка и има нужда от нашето експертно мнение. И нашата работа всъщност е да кажем дали Европейската комисия има право или не в своите притеснения и това се решава на равнището на експертната работна група. Трябва да кажа, че по-голямата част от нотификациите, които получава Европейската комисия в момента, също са свързани с хармонизацията. Много рядки случаи Европейската комисия има много сериозни съмнения в много случаите, когато има сериозни съмнения от страна на Европейската комисия, национален регулаторен орган е отеглил своята нотификация. Всъщност от всичките 130 случаи, само в 5 случая ОРС е преценил, че сериозните съмнения всъщност са били оправдани. Причината, по която изтъквам тази статистика е, че има много съмнения относно хармонизацията в Европа, но на практика тя функционира по-добре, отколкото повечето хора си представят. Какво се случва в момента и какви са важните въпроси в 2014 година? Разбира се, на първо място продължението за регламента за свързания кон- континент, много важни елементи, разбира се, са мрежовата неутралност и международният роуминг. Много време е измина от първоначалното предложение на Европейската комисия и все още не е приключил процеса на работа. В ОРС по отношение на мрежовата неутралност винаги сме подчертавали следното. Всеки път, когато сме изправени пред проблема, сме намирали решение. И в случая смятаме, че действително достъп до интернет е от ключово значение за всички граждани из целия Европейски съюз. Смятам също така, че всяко законодателство в тази област трябва да се съсредоточава върху резултатите, а не върху конкретните подробности за постигането им. Тоест, е по-важно е да се гарантира достъпа на всички граждани до интернет, а не подробно да се обясняват критериите за този достъп. Очакваме с нетърпение и е, разискването за роуминга, защото той наистина е много важен за хората, живещи в Европа. Това въпрос, който за повечето граждани е много технически на пръв поглед и ам, доста скучен, е свързан с ам, подходящите пазари. Но това е много важен проблем, защото в а, момента приходите и а, всъщност употребата на мобилните телефони се променя, съответно се променят и приходите, които идват от телефонните услуги, защото все по-малко се използва за опашни телефоните, все повече се използват за обмен на данни. В началото на годината на пленарното заседание на ОРС приехме решение, с което твърдим, че Европейската комисия трябва да вземе предвид този факт. И така, как се справи Европа в сравнение с останалите? През последните години имаше много разисквания за това как се измерва успеха в тази област. И честно казано, някои от държавите, които се справят най-добре в областта на, на телекомуникационните услуги, са европейски държави. Други не се справят чак толкова добре, но като цяло имаме добри резултати и имаше много сериозен напредък през изминалите няколко години. От статистическа гледна точка за ОРС е много важно крайният потребител да има право на избор. А за да има право на избор, трябва да има конкуренция. Често се говори за конкуренция на, агрегир... на агрегирано равнище, на европейско равнище, но за потребителя е много важно да има възможност да избира начинът си на достъп до интернет, т.е. широк лентов или мобилен достъп до интернет. И като цяло гражданите и потребителите в Европейския съюз имат достъп до по-бърз интернет на по-низки цени в сравнение с Съединените щати. Това обаче не значи, че няма и проблеми за разрешаване, но като цяло работим съвместно и според мен е важно да работим съвместно и с Европейския парламент, за да гарантираме, че ще можем действително се възползваме от всички предимства на, на развиващите технологии и те да са достъпни на всички европейски граждани. Благодаря ви за това изложение. Беше много интересно. Ще помоля координаторите да се изкажат. Време за изказване по 3 минути. Uh, Благодаря. Беше интересно това, което ни казахте. Благодаря ви. Но аз искам да ви задам един въпрос, ако ми позволите. Няма да правя коментари. Е, говорихте за мрежовата неутралност, за роуминга. Естествено, това са много важни въпроси. Много сме загрижени за тях. Е, за мрежовата неутралност. Като депутати, ние сме бомбардирани от различни интереси, от носители на различни интереси, от е, промишлеността, от индустрията до потребителите. Въпросът е как да се извлече печалба от инвестициите при подобрена инфраструктура. Моят въпрос е как да постигнем най-добър баланс? От една страна да сме отворени, да запазим отвореността на системата, от друга страна да накараме промишлеността, бизнеса да продължи да инвестира. Благодаря, казва председателят. Благодаря, че бяхте много кратък. От името на социалистите и демократите, госпожа Анделика. Господин Анделика, аз ще премина на румънски. Благодаря ви. Господин председател, в вашата презентация казахте, че мнозинството държави членки е, се конкурират помежду си, но се конкурират и с щатите. Но има и пазара, така нареченият пазар на 4G. Е, комисар Нели Круз в едно съобщение каза, че Европа на Европа принадлежи само 6% от пазара 4G. Това означава, че ние използваме само 6% от нашата конкурентоспособност. Една от причините, която бе е, която бе е, показана, която бе оточнена за този неуспех, се основаваше на факта, че щатите са реагирали по-бързо. Една друга причина беше, че регулаторите са попречили на развитието на технологиите. Тоест, 4G е, технологиите не са били подкрепени. Нямало е стимули за развитието на тази нова технология. Сега се говори за нови технологии, а именно за 5G технологиите. Моят въпрос е, ако до момента имаме неуспех, що се отнася до регулаторите, как ще изглежда ситуацията при продуктите от ново поколение? Как ще се развие, как ще се приложи 4G технологията, така че да имаме успех в бъдеще? Благодаря. Господин Крубалчик има думата. Е, извинявайте, господин Тошановски. Благодаря. Ние говорихме по документите за достъпа до широколентен интернет. Имахме и много подробен доклад за това как да постигнем успех при широколентния интернет. Има някои държави членки, които са по-напред в тази област. Има и други, които не успяват да се справят, да осигурят достъпа до широколентната инфраструктура. Не става дума само за урбанизираните региони, става дума и за селските региони преди изборите ние приехме някои документи, но трябва да знаем, че имаме нужда от допълнителна информация, за да разберем как да помогнем на държавите членки да подобрят достъпа до широколентния интернет. Конкурентоспособността ни зависи от това. Благодаря. Благодаря. Фредрик Федерлей. Благодаря. Благодаря и за презентацията. За нас има някои въпроси. Аз говоря от името на Алде. Говорим за милиони бизнеси, които се сблъскват с трудности. Аз, каз... Аз съм от Швеция и мога да кажа, че е, големи шведски компании имат трудности да достигнат до европейския пазар. Имат трудности, които не позволяват да влезем в дигиталната ера. И тук е, имам предвид научната област, демокрацията, развитието, здравеопазването – всички тези области вече са взаимно свързани. В Швеция инвестираме много в влакнестите технологии, в оптичните технологии, в оптичните влакна. Готланд, един от островите на Швеция, ще бъде до 100% покрит, покрит т.е. всяко домакинство на острова ще има този достъп до, до оптичните технологии. Това е хубаво, но въпреки това имаме огромни трудности. Много от страните имат подобни проблеми в много от страните. Усилията просто не водят до резултати именно поради осложнената регулативна обстановка. Моят въпрос е, каква ще е основната задача на този парламент, за да успеем да подобрим ситуацията на публичните и на частните услуги, които работят в сектора? Благодаря. От името на Гое, госпожа Ернст. Благодаря. Аз имам три въпроса. Най-напред. Относно регулаторът Берек. Искаме да знаем колко е прозрачен самия самият конструкт. Вие говорихте за експертната група. От какви хора се състои тази група? На какви контроли подлежи тя и какви са изискванията за прозрачност? На второ място, вие говорихте за хармонизирането на законодателствата и на изискванията. Добра е хармонизацията като цел, трудностите пред хармонизацията, всичко това ни е ясно, но въпросът ми е каква е ролята на личните данни в този процес? Какво е бъдещето на опазването на личните данни според вас? И на трето място, мрежовата неутралност. Имахме много дебати в тази комисия, в парламента по този въпрос. Мрежовата неутралност не е нещо дадено само по себе си. Какво смятате, че трябва да се направи, за да се гарантира мрежовата неутралност? Благодаря. Благодаря. Не виждам господин Турмас, който би трябвал да говори от името на зелените, така че преминаваме към Следващия е, колега Евте Дарио Тамбурано. Благодаря. Аз предпочитам да говоря за дигиталния, за цифровия ред, за, за цифровия дневен ред. Благодаря давам думата на представителя на БЕРЕК. Това беше първия кръг въпроси. Благодаря. Благодаря за доверието ви, че мога да отговоря на всички тези въпроси. Е, това бяха чудесни въпроси. Аз съм дълбоко впечатлен, благодаря ви и ще се опитам да отговоря на всички от тях. За мрежовата неутралност. Мисля, че това, което правим, е наистина важно. Най-напред, през 2012 година излезохме с официално становище по мрежовата неутралност. А, много е важно интернета да е отворен. А, хората трябва да имат избор. От техническа гледна точка ние говорим за пространство. Знаете, че това пространство се дели от е, оператора и от потребителя и за достъпа се плаща. съдържанието в интернет е свободно. Мислим, че този модел трябва да се запази, той е важен. Но имаше проблеми. Важна е прозрачността. Е, е, хората трябва да знаят какво купуват и какво не купуват. И това е нещо съвсем основно, един факт, който трябва да се знае. Така че прозрачността е наистина важна. На следващо място мислихме за конкуренцията, за конкурентоспособността. Има оператори, които казаха, че е, имат ограничен достъп по отношение на гласовите данни, на гласовия пренос на данни. Въпросът е обаче, че по принцип, когато операторите задават определена граница, те а, губят клиенти. Има и законодателство, което ни дава възможността да определим какво е интернетен достъп? Това може да се направи на местно равнище. Но интернета се и променя. И трябва непрекъснато да наблюдаваме развитието в областта. Трябва непрекъснато да сравняваме бизнес моделите защото много често се преминава, телекомите преминават от един бизнес модел към друг бизнес модел. Ето, например, услугите се дават от едно място, инфраструктурата се предлага от друго място. Дали този модел ще продължи, не знам. А, не знам дали интернета ще изглежда по този начин след 5 години, както изглежда сега. Изключително важно е обаче да се помисли за бъдещите възможности. Ние казахме, че е важно да имаме законодателство за сектора, законодателство, което не се съсредоточава върху подробностите, върху общата картина. Сега спектъра. Спектъра не е част от нашата компетенция. Това е част от работата на комисията. Мога да кажа обаче, че за Швеция Швеция е покрита почти до 100% от 4G технологии. 90 до 100%. Да, наистина това е техническо последствие, но 4G технологиите са свободни. Наистина развитието е по-бавно, отколкото в Штатите но поне е факт. Сега, за спектра. спектъра. Е, в сектора по отношение за спектъра ще има много бърно, бурно развитие за следващите няколко години. Това е нашата прогноза. Сега за селските райони. Ние сме бюрократи а, и изготвяме доклади. Ако ни кажете какъв доклад искате, добре, ние ще изготвим доклад, който искате. А когато става дума за дефиниции, когато става дума за класификации, ние сме много добри може да не изготвим доклад по отношение на състоянието на нещата за всяка държава членка. Сега, какво е най-важното за парламента? Много се зарадвах на този въпрос, обаче не съм аз човек, който трябва да отговори на този въпрос. Аз съм човек избран от парламента. Вие сте хората, които сте подотчетни на гражданите. Дискусията според мен е изключително важна. Дискусията, която непрекъснато се случва, тя е важна за развитието, образованието и демокрацията. Съгласен съм с това. Съгласен съм и с това, че селските райони са огромно предизвикателство. А, важно е тази дискусия да продължи. Според мен, а, като отговор мога да ви кажа, че е важно да продължите да дискутирате по тези въпроси. Сега, на следващо място, трябва да кажа, че се опитваме да сме много прозрачна организация. Ние увеличихме, подобрихме прозрачността си през последните години. През октомври ще имаме дискусия в Брюксел между всичките заинтересовани страни. Вие всички сте поканени. Имаме няколко такива дискусии. Е, групата от експерти. Е, тя се състои от наши експер... от е, експерти от сектора, от експерти от държавите членки. Е, какво правим друго? Занимаваме се с въпросите за личните данни и тяхното опазване. Занимаваме се с въпросите за запазването на данните, кой има право да запазва данни за колко време. Сега за хармонизацията. Аз имам впечатление от работата на Берек от 2010 година, и мога да кажа, че хармонизацията непрекъснато се случва и тя се подобрява. Тя е изключително важна за всички граждани на Европейския съюз. Начинът по който го правим е следният. Опитваме се да вземем предвид а, практиката от различните държави членки. Практиката се различава, но ние смятам, че е, бележим успех по отношение на хармонизацията. Най-важното е всеки да имаш достъп до широколентен интернет и то на разумна цена. Хората би трябвало, според нас, да имат възможност за избор. Това е посланието, което мога да отправя към вас. Uh, Благодаря ви за обясненията и направените коментари. Сега откривам дискусията за останалите членове на парламента от другите политически групи. Господин Хокман. Благодаря ви. Благодаря за презентацията. Имам три въпроса. Един от тях беше засегнат от господин Карин малко по-рано. Първо, мисля, че би било добре ако поработите по нетната неутралност. Вече сте го направили, това е чудесно, но трябва да се включат и специализираните услуги. Много има какво да се направи в това отношение, за да се постигне по-голяма яснота. Това е важно за законодателния процес. На второ място. Сравнението между Европейския съюз и САЩ винаги се колебая при правенето на подобни сравнения, защото се използват статистики, които ни показват, че ние сме най-добри и че можем да сме много доволни от сегашното положение. Или пък обратното може да докажем, че другите са по-добре от нас. В крайна сметка пазарът е фрагментиран. И за мен би било по-интересно да се опитаме да видим какви са слабостите ни. Всички се състезаваме а, с подвижни мишени. Не знаем как ще стоят нещата след 5 години, но се опитваме да осигурим необходимата скорост, необходимото качество, необходимото количество а, и така нататък. Така че би било добре, ако Берек изготви балансиран доклад във връзка с предизвикателствата, които стоят пред нас по отношение на конкуренцията. И на трето място, въпросът ми е свързан конкретно с Берек. Какъв е предишния ви опит от миналите години? Какво е вашето мнение? Какво смятате вие, че трябва да се промени, за да може Берек да играе пълноценна роля на европейски регулатор? Какви промени бихте искали да бъдат направени, за да може ние да ги направим и да ви позволим да се стигне до единен пазар? Интервенто che ora il collega faceva. Госпожа Руис, благодаря. Въпросът ми е свързан с казаното от колегата преди малко. Може би ще ви се стори странно това, което ще кажа, но в крайна сметка ние винаги сме подкрепили дейността на Берек. Смятаме, че играете много важна роля в регулаторната рамка в този сектор. На мен също ми е любопитно да чуя какво е вашето мнение. Какво според вас трябва да се промени, за да може пълноценно да изпълнявате задачите си? Нуждате ли се от нещо допълнително в отношенията си с Европейската комисия и националните регулатори? Смятате ли, че е време да се променят и правомощията ви в някои отношения? какво действа добре според вас за сега и какво би могло да бъде променено при сътрудничеството с националните органи. Благодаря. Господин Рокмар. Uh, uh, Благодаря ви. Както знаете, светът не всички сме равни в този свят. Интернет е повсеместен обаче. И бих искал да попитам нещо във връзка с анонимността в интернет. Обикновените граждани използват интернет чрез имейл, чрез онлайн шопинг – Междувременно обаче те биват наблюдавани, личните им данни се съхраняват от правителствата, от е, частните фирми. Бих искал да чуя позицията на Берек. Ако имате такава, разбира се, позицията ви във връзка с анонимността в интернет. Смятате ли, че трябва да се предприемат действия, за да се запази анонимността на европейските граждани в интернет пространството? Благодаря, господин Таличка. Благодаря, господин председател. Аз вече упоменах подготвящото се законодателство за роуминга и нетната неутралност. Цялото ми уважение към казаното от вас и а, към а, вашите служители, а, както вие, така и ние, знаем много добре, че предстоят преговори с съвета. Съвсем скоро ще а, се проведе и тристранната среща. Би било интересно да чуем Какви са евентуалните трудности, на които можем да се натъкнем в съвета, според вас? Какви слухове се носят във вашите среди? Благодаря, госпожа Грифин. Благодаря ви. Говорихте за свръх бърз широколентов интернет на достъпна цена. Бих искала да чуя каква е цената на успеха според вас – какво е качеството, което се търси. Не трябва да базираме всичко на цената, а да се осигури достъп на всички, е, на тези с недъзи и на тези в най-изолираните зони. Господин Бони, благодаря господин председател, благодаря е, и на нашия гост за презентацията. Бих искала да се върна на мрежовата неутралност. Необходимо е да намерим баланс между очакванията на гражданите и очакванията на потребителите, както и възможностите пред бизнеса. Т.е. трябва да вземем предвид и двете гледни точки. Какво е вашето мнение в това отношение? Това е първия ми въпрос. На второ място, вие заявихте, че се нуждаем от повече конкуренция и по-добро място в тази конкуренция с другите континенти. Напълно сме съгласни. Но трябва да бъдем много по-смели, когато говорим за законодателство. Ако се нуждаем от консолидация, тогава трябва да се запитаме дали се нуждаем от европейски регулатор или от борт от регулатори. Благодаря, казва председателя. Не виждам допълнителни въпроси да иска някой да зададе. Нека да чуем нашия гост. Благодаря ви. Бих искал да започна с следното. Трябва да се тегли една дебела черта между вашата работа и нашата. Аз съм ваш покорен служител, вие сте тези, които изготвяте а, законодателството, вие сте бюрократите и се опитвате да изготвите най-доброто законодателство на базата на решенията, които взимате. Дискусията, която се води с нас, е най-вече свързана с политиката – в това отношение. И именно това са правомощията на Берек. На въпроса за статистиката. Защо я цитирах? Много се говори за сравнения. Това е така. Аз също исках да покажа, че а, статистиката може да се използва за различни сравнения, да се стигне до различни резултати. Необходимо е да се направи обаче такова сравнение между държавите членки. На въпроса за промените в Берек. Сега сме свидетели на бърза промяна на пазара. И трябва да се приспособим. Ако преминем към 4G интернет, който е от изключително значение за а, гражданите, ще трябва да помислим и за спектъра. Всички дискусии са взаимно свързани. Повдигнахте и въпроса за анонимността, но това не е в правомощията на Берек. Дискусиите, които водим с Европейската комисия, понякога възникват и тези странични въпроси, които се опитваме да засегнем. Кой обаче упражнява контрол върху интелектуалната собственост? Това е основният въпрос. Трябва да помислим за облика на този пазар след няколко години. През 2012 година изготвихме средносрочна стратегия, която актуализирахме в последствие. След няколко месеца ще видим какво ще се случи с същия този пазар и ще видим дали въпросната стратегия е сработила. Трябва да помислим как бихме могли да запазим и да развием по най-добрия начин сега съществуващия пазар. На въпроса за мрежовата неутралност. Ключовият елемент в дискусията е, че не знаем как ще изглежда пазара след време. В Швеция се създаде форум за мрежовата неутралност Поканени са за участие различни заинтересовани страни. Те трябва да очертаят своите нужди. В последствие ще се проведе дискусия. Въпросът, който ми хареса най-много, беше а, как изчисляваме ние успеха. Отговорът е зависи от целта, която сте си поставили. Ние си зададохме лесна цел – и ако тя е лесна, всички можем да я постигнем. Важно е да си задаваме обаче важни цели. И ние в Берег ще се опитаме да ги постигнем. Много обаче може да бъде казано във връзка с успеха. Този, който може да измери успеха, е този, който също като нас живее в Европа. Аз обаче не мога а, да а, преценявам дали сме постигнали успех или не. На въпроса за отношенията ни с Европейската комисия. Не винаги сме на едно и също мнение. В крайна сметка ние сме независими експерти. Когато ни попитат за нашето мнение, ще смятаме, че е важно да го кажем без значение кой ни пита. А, тази независимост е изключително важна, защото именно това е основната идея при създаването на БЕРЕК. Понякога а, сме в разногласие дори с Европейската комисия. Понякога не сме съгласни дори и с вас. Доста а, трудна ни е работата, признавам. Но от моя гледна точка и от гледна точка на колегите, мога да ви уверя, че имаме много добри отношения с Европейската комисия, защото ако тези отношения не бяха добри, нямаше да можем да си позволим да изразяваме несъгласие от време на време. Това е най-добрият начин да се върви напред. По този начин упражняваме тази сила, която вие ни дадохте. Често водим дискусии с Европейската комисия. Берек участва активно в вземането на решение. Няколко думи за агрегациите. Енергийният пазар е свързан и с този на далекосъобщенията. Тоест, той е, е, се характеризира с местното производство, което означава, че ако аз не мога да избера между различни доставчици, това означава, че трябва да има законодателство, което да ми го позволи. Най-голямата промяна е да се тръгне от монопол към по-голяма конкуренция. Затова се нуждаем от инфраструктура. Тръгнали сме по този път. Понякога има инфраструктура, която може да се използва и от други доставчици. крайна сметка може да се стигне до добра конкуренция в областта на инфраструктурата, но до монопол при осигуряване на съответната услуга. Същото се отнася до интернет, например. Затова тези а, два аспекта трябва да бъдат разглеждани заедно. Просто не можем да кажем, че а, един аспект е по-важен от другия. Това е отговорът ми. Благодаря. Много ви благодаря, господин председател, за изложението ви, за отговорите ви и за това, че присъствахте на нашето ни заседание. Знаем колко важна е дейността на Берек и се надявам да имате толкова добро сътрудничество между националните регуляторни органи, каквото имате с Европейски парламент. Така задачата ви ще бъде много по-лесна. Благодаря ви. Uh, И така сега продължаваме с точка 6 от дневния ред. Програмата цифровите технологии на Европейския съюз, която ще бъде представена от генералният директор Робър Мадлин. So, well, uh, <clears throat> uh, the digital agenda for... Благодаря ви. Като знаем, програмата в областта на цифровите технологии за Европа има за цел да даде нов тласък на европейската економика и да приобщи европейските граждани към новите цифрови технологии. За целта има седем водещи инициативи в рамките на стратегията Европа 2020 година. Целта, както знаете, на цялата стратегия е гарантиране на интелигентно, устойчиво и приобщаващ растеж. Програмата беше изготвена от Генерална дирекция комуникации на Европейската комисия и благодаря за присъствието на генералния директор на DigiConnect, на Европейската комисия Робърт Мадлин. Имате думата. Благодаря ви, господин председател. За мен е удоволствие да присъствам на това заседание на новата комисия ИТРЕ. Виждам и нови лица, виждам и познати от предишният мандат. Поздравления на всички ви. В DigiConnect работят около 1100 на служители на европейските институции тук в Брюксел и в Люксембург. И ние работим в областта на издавателската и научно-развойна дейност. Ние сме убедени, че ако иновациите е, се случват тук в Европа с помощта на стратегите на Европейския съюз и участие с помощ от е, бюджета на Европейския съюз, и ако европейското общество, европейската економика са готови за тези иновации, то ние сме в възможно най-доброто положение, за да осигурим растеж и благоденствие за европейските граждани. Най-напред бих искал да кажа няколко думи за плавното преминаване. Ние сме служители на европейските институции и с ваша помощ и подкрепа, безпроблемно се надяваме да преминем от комисията Барозо 2 към комисията Юнкер 1, а междувременно трябва да продължим с текущната си дейност. В края на месеца ще се проведе Денят на цифровите технологии, на които всички сте поканени. Също така ще отбележим и годишната от създаването на Агенцията на Европейския съюз за мрежова информационна сигурност, кой, финалният директор на агенцията ще изслушате утре. Чакат ни редица мероприятия през едните седмици и се надявам членовете на вашата комисия и техните сътрудни, сътрудници да вземат участие в тези мероприятия предоставихме на секретарята на комисията ви редица линкове, които всички можете да разгледате. Но след думи продължаваме дейността си без да чакаме промените. сега по отношение на регулаторната рамка, това е тема, която Йоран вече засегна и която ще, ще разгледате по подробно с отделните експерти през седмицата. Но ако започнем с структурата, визията на настоящата комисия беше, че трябва Европа да се добри с всички необходими инфраструктури, за да може да има достъп и за частния сектор, и за държавния сектор, като първо място разбира се достъп до широко ленгов интернет на територията на целия Европейски съюз. А, през лятото разгледахме областите, в които все още има недостиг на средства, за да се ам, осигури пълно покрити широколентов интернет. И трябва да кажа, че все още има сериозни пропуски. Към момента 80% от недостига на средства за постигане на нашата цел за пълно покритие широколентов интернет продължава да съществува. И това според мен е съществен проблем. Тук не говорим само за държавни средства и за обществени средства. Говорим евентуално и за нови методи на финансиране, може също така се опитаме да привлечем и повече частно финансиране чрез подобряване на регулаторната рамка. Но като цяло това е основният ни проблем. Няма достатъчно инвестиции в инфраструктурите, които са необходими в Европа. Като това въжи както за широколентовият интернет, така и в регламента за достъп до интернет. Каква е целта на достъпа до интернет? Не само да обменяме информация като снимки на котки и други подобни забавни неща, но също така интернет е жизненно важен за търговската дейност и за достъпа с междуличните контакти. И за това достъпа трябва да бъде възможно най-бърз, както каза и председателят на Европейската комисия и Юнкер не не целият интернет трафик е високоскоростен и не целият трафик е трансграничен. Някой път интернет се използва за достъп на местно равнище. Така че една по-добра рамка ще облагодетелства както един цифров пазар, и потребителите, които, които използват, използват търговски дейности, така и обикновените потребители, т.е. всички нас. Затова трябва да гледаме от цифрова перспектива цялостният, цялостният всички законодателни актове, които приемаме. Там, като искам да се спра е изследователската дейност. Това е основната част от нашата дейност и според мен програмата Хоризонт 2020 е по-радикално нова програма, отколкото хората си дават сметка, тъй като тя обхваща научно-изследователската дейност и програмата Синьо небе. Трябва в тази програма да има по-голяма насъчност към чисто изследователската дейност и трябва да се съсредоточи върху МСП и върху изследователските центрове постигнат. Беше известен напредък, но все още не са постигнали всичките си цели. Вече обсъдихме проблемите свързани с финансирането, т.е. опасността да не получим средствата, които, с които твърдим, че разполагаме. Преди лятото вече имахме проблеми с кредитите за плащания през 2014 година. Така че, когато започнете да вземате решение за 2015 година, трябва да сте наясно, че вече съществуват проблеми. Всички искаме да чуем прекрасни постижения от научно-изследователския свят, но ако ние не можем да осигурим финансирането, което сме обещали, няма как да очакваме подобни резултати. Можем да се принесем значително за повторната индустриализация е, в областта на цифрови технологии, било чрез новите поколения полупроводници, софтуера или изчисленията в облак, има огромен потенциал, включително и за създаване на публично-частни партньорства. Има такава, такава инициатива в областта на киберсигурността. И така бих искал да се огранича до тук в встъпителното си изказване, защото е важно да сме наясно с водещите теми, с което да разгледаме по-подробно въпросите, които наистина вълнуват държавите членки и членовете на вашата комисия. Благодаря ви. Много ви благодаря, господин генерален директор. А сега ще дам думата на координаторите. Господин Карнис от името на НП. Много ви благодаря за Благодаря ви за това, че си изказахте толкова наградко и толкова сбито. онлайн търговията е стигна 47%, което вече постигна целта. 12% е трансграничната търговия, която е половината от целта, която сме си поставили, но а, целта ни за МСП е изпълнена към момента много малко от половината. Така че какви мерки трябва да предприемем, за да преодолеем този проблем? Предлагам първо да съберем няколко въпроса и коментара, след което ще ви дам думата. Думата има колегата Ника. O întrebare mai devreme adresată președintului Bereg legată... Благодаря. Имам следния въпрос. Въпросът ми е за 4G технологиите. Как може да включим в тези технологии и селските райони? Това щеше да бъде моят въпрос. Сега разбрах, че комисията не отговаря за тези въпроси. Европейския парламент също не. Е, искам да попитам, може би съвета, кой е компетентен за дигиталния цифров ред, ред и широколентния достъп. На следващо място средствата – средствата, които са определени за селското развитие. Може ли да ни кажете какви са средствата, които вие сте предвидели за широколентния достъп и може би е разумно в името на европейската култура да увеличим тези средства. Искам да зная и до каква степен 4G технологиите, до каква степен тези технологии са основата за дигитализирането на пазара. А когато човек има един телефон без 4G технология, то той вече не функционира като мобилен телефон. Тоест, е, интересуваме и дефиницията е, на 4G технологиите. И накрая, Смятате ли, че в генералната дирекция на комисията могат да се вземат по-добри решения, за да постигнем по-добре нашите цели? Благодаря. Господин Тошеновски от името на ЕКАРЕ. Благодаря. Благодаря ви за презентацията. А това е първият дебат след лятната вакансия, първият дебат по дигиталния ред, по цифровия ред. Ние приехме документи, свързани с цифровия дневен ред. Знаем, че не разполагаме с всички е, информации и резултати по отношение на Хоризонт 2020 на инструмента за свързване на Европа. Знаем, че има намаление на разходите. Знаем обаче, че някои от средствата вече са разпределени. Сега въпросът ми е, кога смятате, че ще имаме конкретни резултати от дебата? Кога може да знаем дали сме постигнали това, което искахме да постигнем? Имам предвид мрежовата неутралност и високоскоростния интернет. Трябва тези технологии да се разпространят колкото се може повече в Европа. Кога, т.е. ще знаем дали сме постигнали напредък или не. Имаме инструмента за свързване на Европа. Той се прилага. Но кога ще знаем дали парите са постигнали своята цел, дали разумно са изразходвани тези средства или трябва да се направят някои промени? Кога смятате, че може да проведем задълбочена дискусия по отношение на въздействието на нашите планове? Ние смятахме, че това ще се случи тази година, началото на тази година, но ясно е, че трябва да изчакаме. Благодаря. Следващият оратор. Благодаря. Благодаря на заместник-председателя Крос и на вас за вашата дейност, за това, че се застъпвате така много за дигиталния дневен ред. Въпреки това, вътрешният цифров пазар би трябвало да опосредства развитието на една сигурна електронна идентичност в Европа. Ние може да купуваме електронни билети, ние може да отпечатваме, да подписваме документи, но когато трябва да се свържем с администрацията, е, това понякога е проблем. Защо не може да използваме електронни документи и дигитални цифрови подписи тук в парламента. Това е малък въпрос, но той иллюстрира факта, че трябва да увеличим усилията си, да увеличим работата си, за да променим нещата. Благодаря. Uh, Господин Силикиотис. А, извинявайте. Госпожа Ернст от името не го е. Не съм координатор. Само по този въпрос искам да заместя колегата. Значи и две неща трябва да кажа. Вероятно сме изправени пред едно от най-големите предизвикателства по отношение на економиката и на демокрацията, а именно прилагането на дигиталния дневен ред. Това и вие подчертахте много ясно. И на следващо място финансите. Ние в Германия, въпреки че сме доста богата страна, имаме проблеми с, с широколентния достъп. Вие говорихте за финансовите проблеми, ние ги познаваме, Те, тези проблеми са факт, средствата са ограничени и това поражда определени въздействия за следващите години. Може още от сега да предвидим какви проблеми ще се получат в бъдеще вследствие на, недостатъчните, финан... на недостатъчната... недостатъчното финансиране. На следващо място разбирам, че имаме големи разходи, свързани с, с кибератаките, милиарди, които се губят вследствие на сайбератаките. Въпросът ми е как може да действаме превентивно на сайберпрестъпността. Благодаря, казва председателят. От зелените нямаме представител, както виждам. Господин Дарио Тамбурано от ЕФТ. Благодаря. Колко минути мога да говоря? Две или три? Е, чухме цифрата 12% като ръст в дигиталния пазар, но въпреки това виждаме, че много региони нямат добър достъп до интернет. Скоростта на даунлоудването не е достатъчна. Това всичко показва, че трябва да направим още, за да достигнем целта, а именно – цифрова демокрация без дискриминация. Нещата трябва да тръгнат отдолу нагоре. Трябва да подкрепим социалните иновации. И тук аз мисля за новите видове мрежи. Peer-to-peer, -peer, клауда. Трябва да се инвестира в общности. които да помогнат за широколентния достъп. Трябват ни инфраструктурни, технически решения и естествено цената на услугата за широколентния достъп трябва да бъде обсъдена е, на един малък италиански остров широколентният достъп бе въведен от общината. Това показва, че разходите могат да бъдат намалени, услугата могат, може да бъде подобрена е, и специално за селските региони е, това може да стане без участие на частния сектор. Благодаря. Това беше първият тур въпрос и Сега имате думата за отговор. Благодаря. Е, няма да се спря на въпросите в тяхната последователност. Ще започна отзад напред по-скоро. Говорихме за... Говорим за включването, за кохезията. Аз обикалям различните страни и трябва да кажа, че всяка страна има различни решение за това как да интегрира иммигрантите или възрастните хора в интернетните услуги. Това, което опитахме да направим през миналия мандат, е опитахме а, да разпространим добрите практики от цифровите шампиони и да комбинираме тези практики с подхода отдолу нагоре. А, комисар Крос се застъпва особено силно за този подход. Виждаме и от националните правителства, че това е добра идея. Те използват много добре средствата от структурните фондове. Какво успяхме да направим с ваша помощ от е, гледна точка на сектора? Ние успяхме да създадем едно много прозрачно законодателство. Мисля, че това е стратегически въпрос. Всеки иска широколентен достъп. Ако това стане възможно на местна основа, то е, нуждата от инвестиции става очевидна. Сега на въпроса на господин Нико защо средствата от структурните фондове не се използват достатъчно добре. От началото на плана за възстановяване на економиката се, заблюза, дава, се наблюдава тенденция, че средствата не се а, използват достатъчно добре. Най-напред се, се опитахме да преориентираме определени средства към селските региони. Това не беше добре защото хората, които трябваше да абсорбират средствата, не знаеха как да го направят. Сега с, по, по с помощта на парламента ние успяхме да инвестираме с 5% повече в информационните технологии. Така че виждаме, нещата се придвижват, някои неща е необходимо да се променят в националното мислене, но това става. Работим много, продължаваме да работим много усилено и с бивши депутати, които работят сега на място. Но това не е технически проблем, това е по-скоро проблем на начина на мислене. ЕКОСОК, Комитета на регионите, също трябва да се включат тук, да, за да могат да заострят вниманието на хората върху проблематиката. Господин Тушиновски повдигна въпроса за връзката между инфраструктурата и визата за инфраструктурата на интернета на господин Юнкер и връзката с нашите пилотни проекти, които не изискват тези 3 милиона, за които говори господин Юнкера, по-малки средства. Тоест, цифровия дневен ред, това всичко е много важно. Трябва да поощрим местното равнище, да го поощрим към по-голяма активност и от друга страна да дадем възможност на структурните фондове да произведат положителните ефекти, които очакваме. Утре ще говорим с господин Хамбрек от Ениса, т.е. вие ще говорите с него, той ще ви даде допълнителна информация. Ние се опитваме да работим с Ениса за укрепено, за за укрепена защита срещу сайбератаки. Смятам, че чрез иновациите може да увеличим нашата сигурност. Е, смятам, че това е по-разумно, отколкото да използваме услуги от Штатите и Азия. Европейските институции биха могли да реагират когато се наложи, когато тяхната сигурност е застрашена. Но ни трябва по-добра координация. Бизнесът, националните агенции а, подкрепят тази визия. Но през последните месеци се говори не само за заплахата от хакерски атаки, но се говори и за нуждата от общ отговор, общ между бизнеса и националните агенции. Имко е водещата комисия по тези въпроси, но е, така или иначе вие също имате основна роля, която да играете в този контекст и парламента като цяло. Сега за Аидас и законодателството. Е, то вече е факт. Парламента и съвета работят върху актовете за изпълнение. Има обаче много неща, много технически спецификации, които трябва да се уточнят. Въпроса за това всичко да се прави електронно аз разбирам ваша, вашия проблем за електронния подпис. И да, все още подписите се изискват на, хар... на хартия, даже и в Европейската комисия. Но все още отговарям на е, господин Ансеп, е, но трябва да кажа, че госпожа Круз много се застъпва за хоризонталния подход. Мисля, че до момента имаме един вертикален вер, вертикален резто, резултат. Визията обаче за следващия мандат е по-скоро да, да получим резултат от хоризонталния подход, а именно широколентния достъп и неговото използване да се използват навсякъде, както в администрацията, така и от домакинствата. И така, на следващо място, защо хората не са онлайн? Не всички. А, когато се прави допитване, хората казват, че те не пазаруват онлайн, защото се страхуват от измами. И от друга страна, имаме все още дефицити в мрежата на разпространение на доставки. Може да се справим с тези неща. Това е лесно. По-трудно е а, да накараме малките и средни предприятия да продават онлайн. А, техните ръководители не винаги могат да се справят с интернета, не могат винаги да си създадат своя страница, не знаят какви са възможностите за действие онлайн. Може би може да се съсредоточим върху някои региони. Това сме направили в момента. Отделили сме два региона в Испания където се опитваме да проведем информационна кампания. С а, малко пари могат да се постигнат добри резултати. Ам, това е нещо, по което може да работим с моите колеги от а, главна дирекция економика. Благодаря. Сега продължаваме с следващите въпроси. Първият оратор. Благодаря, господин председател. Искам да засегна отново въпроса за престъпността по интернет. Комисията нямаше да може да се занимава с темата, ако ние не ви бяхме подкрепили за допълнителните средства от 2,5 милиона. Сега, моят въпрос се основава върху инфраструктурата и автономията на държавите членки. Имаме определени средства от дигиталния цифров дневен ред и инструмента за свързване на Европа. Сега, ако Германия иска да достигне Южна Корея, ще ни трябват 80 милиарда. Това са не само национални средства, това ще се средства от Европа, но това са огромни инвестиции. Инвестиции, които се очакват от частния сектор, вероятно. Какъв може да е ефекта на лоста от инструмента за свързване на Европа? Това е моят въпрос. Как средствата могат да се разпределят справедливо сред държавите членки? Благодаря ви. Господин Реке. Euh, Благодаря, господин председател. Господин директор, ще бъда кратък. Имам един конкретен въпрос. Всички, включително и тези, които се изказаха преди мен, споменаха, че проблема за инфраструктурите и инвестициите е от съществено значение. Имаме нови финансови инструменти, новаторски такива, използват се от Европейската инвестиционна банка и имат за цел да се използват в рамките на механизма за свързване на Европа. Та в този контекст имаме и цифрови проекти. Сега експерименталната фаза 250 милиона евро за 2013 година, за 2014 2015 година имаме същата, същия финансов пакет. Може ли да ни кажете дали има финансови проекти, които се подготвят в рамките на финансовите облига... на проектните облигации. Бихте ли могли също така да ни обясните защо комисията намали финансовите лостове в случай на инвестиции в рамките на механизма за свързане на Европа? Госпожа Тайер. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин директор за направената от вас презентация. Благодаря и за готовността да отговорите на въпросите ни. Аз имам конкретен и практически въпрос. Той е свързан с възможността за използване на малкото европейски ресурси, които са на наше разположение – вие заявихте, че има малко средства и за инвестиции, но все пак какво е мнението ви? Как бихме могли да подпомогнем държавите членки и местните органи, за да използват добре европейските средства? Цифровите услуги, онлайн търсенето на работа – са важни аспекти. Може би си спомняте, че парламента добави някои елементи към първоначалното предложение на Европейската комисия. Това, което искам да кажа е, че на местно равнище трябва да могат да се а, разходват европейските средства. Казахте, че от 4,5 ще се стигне до 6, скоро до 9% но а, смятате ли, че проектите, които се представят в рамките на програмите на Генерална дирекция регионално развитие, смятате ли, че тези проекти са свързани по един или друг начин с инфраструктурата и нейното качество? Разполагаме и с структурните фондове. Вие заявихте, че не налагате нищо, но все пак те трябва да се използват. Въпросът ми е каква е връзката между Генерална дирекция регионално развитие и Генерална дирекция Connection на Европейската комисия. Мисля, че има някакъв проблем при сътрудничеството между тези две дирекции. Ние трябва да познаваме истината, за да може в рамките на следващата Европейска комисия да предвидим малко по-различно разпределение на правомощията. Благодаря, господин Хенкел. Благодаря ви. Аз съм прекарал целия си живот в този вид индустрия. Затова това бих искала да кажа мнението си по този документ, който разпространихте. А, питам се, защо отделяте толкова много внимание на хората, които купуват по интернет, малките и средни предприятия, които продават по интернет. Питам се, това ли е правилният въпрос, който трябва да зададем? Не трябва ли по-скоро да зададем въпрос, свързан с образованието, с правителството? Не трябва ли да имаме някакви допълнителни цели? Това е първият ми въпрос. Втория. Винаги трябва да започваме с даването на добър пример добър пример за правилно разходване на средства, например. Питам се дали комисията разполага с проект, който да накара държавните и правителствени ръководители да дават добър пример при използването на цифровите технологии. Последният ми въпрос е следния. Вие направихте сравнение на целите. Да, добре е да разполагаме с цели. Не зная дали нашите са амбициозни или не. Някои ни казват, че целите не са толкова амбициозни, че не се справяме добре. Ам... Питам се дали се правят сравнения с останалата част от света, с САЩ, с Китай, с Япония, Индия. Благодаря, госпожа Гростет. Благодаря, господин председател. Бих искала най-напред да поздравя генералния директор Мадлин за отличната му работа по цифровите технологии. Аз имам коментар, който се доближава до казаното от госпожа Тоя, а именно използването на структурните фондове – за насърчаването на държавите членки и на местните органи да инвестират в цифрови технологии. Това е основният ни приоритет, по мое мнение. Питам се, не можем ли да наложим някакъв процент? Процент на използване на структурните фондове, който да бъде отделен специално на цифровите технологии. На следващо място. Сигурността в киберпространството сигурността и връзката и с личния живот. Някои малки и средни предприятия вече започват да работят с този въпрос и имат някои притеснения, тъй като днес си дават сметка, че сигурността и е, личния живот в интернет, като че ли засягат е, повече по-старите членове на обществото. За младите това не е от значение. За тях е важно те да присъстват в интернет пространството. Каквото и да се случи, проблема за тях не е свързан с личния живот – защото за младите хора важното е да присъстват в интернет пространството. Това, което исках да кажа е, че има малки и средни предприятия, които започват да развиват по-висока степен на сигурност в киберпространството и които днес се питат, ами всъщност дали не действаме прекалено късно. Заслужава ли си да продължим да работим в тази област? Някои малки и средни предприятия като че ли се отказват да работят в тази насока. Отказват се и да инвестират. Наистина имаме проблем свързан с различните схващания на поколенията. Вие възнамерявате ли да направите нещо в това отношение? Благодаря ви. Господин Технико и технологико. Благодаря ви, господин председател. Цифровия дневен ред е доста натоварен. Тук са включени технологиите, инфраструктурата и така нататък. Но нека да не забравяме, че днес Европейския съюз разполага с златна възможност, тъй като разполага с дневен ред, който ще доведе до висока конкурентоспособност. Този дневен ред ще даде възможност да се преодолеят и неравенствата. Разбира се, в това отношение има разногласия, защото целите, които се задават за този дневен ред, могат да бъдат различни. Но в общи линии, на политическо равнище, е на лице подкрепа, която ще ви позволи да реализирате цифровия дневен ред. Не винаги обаче инструментите, с които разполагаме, могат да ни позволят да решим проблемите. Този цифровневен ред не е в правомощията на нашата комисия. Да питам се, не трябва ли да преразгледаме организацията на нашите институции, за да може и ние да можем да имаме думата за цифровите технологии. Благодаря ви, е, господин председател. Високо ценя а, казаното във връзка с администрацията на Европейския парламент, но а, нека да не забравяме, че Европейската комисия може да свърши много по-добра работа в областта на цифровите технологии. Имам един въпрос към вас, господин генерален директор. Вие преди бяхте директор на Генерална дирекция здравеопазване и защита на потребителите в Европейската комисия. Така че бих искал да ви попитам, постигането на целите ще доведе до иновативни услуги и така нататък и така нататък, сте казали вие. Виждам, че в много отношения сте проявили амбициозност. Въпросът ми към вас е, какво може да се направи на европейско равнище – с оглед на сегашното разпределение на компетенциите, така че да имаме по-висока сигурност в киберпространството. За да имаме по-добър напредък в електронното здравеопазване. present or not. Следващия оратор не е в залата. Госпожа Дали. Um, thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин директор, за изложението. Може би ще повторя нещо, което вече бе казано, но а, то е много важно. Виждам го в брошурата, която сте разпространили. Казвате, че е, се очаква с 60 милиона да се увеличат работните места в областта на ICT технологиите. Как обаче бихме могли да гарантираме запълване на тези работни места, при положение, че непрекъснато говорим за нарастваща безработица сред младите хора в Европа. Т.е. какво можем да направим, така че да а, пренасочим тези млади хора към тези работни места, в които има недостиг. Електронната търговия. Това е термин, който доста използваме напоследък. Ако погледнем обаче какво се случва на практика, ще видим, че бизнеса заявява, че е трудно да се осигуряват продажби, в други европейски държави, а потребителите заявяват, че е трудно да пазаруват от чужда европейска държава. Значи и потребителите, и бизнеса са неудовлетворени. В крайна сметка на хартия обаче всички разполагат с тази възможност за електронна търговия. Какво е вашето мнение? Благодаря, госпожа Спираки. Well, Благодаря ви. Благодаря и на генералния директор за изложението. Един кратък политически коментар във връзка с единния пазар. Бих искала да попитам, трябва ли да започнем от самото начало? Когато се сравняваме с САЩ, виждаме, че ние сме фактически един фрагментиран пазар, състоящ се от 28 държави членки. Цифровизацията се случва в САЩ, но там новите продукти са насочени към голям брой потребители. В Европа потенциалните потребители са са двойно повече в сравнение с САЩ. Имаме и няколко основни играчи, които могат да отбележат загуби, ако навлязат на европейския пазар. Та искам да чуя вашето мнение по въпроса. Благодаря, госпожа Бер. Току-що напусна залата. Може би ще се върне след малко и тогава ще зададе въпросите си. Следващия оратор. Благодаря ви, господин Мадлин, за това, че сте сред нас. Несъмнено, Европейския съюз може да реши проблемите с електронната търговия. Аз съм купувал от американския Амазон от Испания – и не съм изпитвал особени проблеми с електронната търговия. Предполагам, че основната трудност е при изготвянето на микропроцесорите на компютрите. В това отношение Европа изостава в сравнение с САЩ. Необходимо е да стимулираме научната и развойна дейност в Европа, за да можем да наваксаме това закъснение. Има ли някакви планове в Европейската комисия, които да позволят на Европа да се доближи до равнището на САЩ или дори до равнището на Китай, тъй като Китай произвежда все по-бързи и по-бързи процесори? А те са ключов елемент при произвеждането и на компютри. Благодаря, госпожа Капел. Благодаря. Благодаря. Днес разбрахме, че са ни нужни около 10% повече средства, за да запълним празнотата в областта на изследванията на иновациите. Каза се днес, че няма достатъчно частни средства, частни инвестиции. Моят въпрос е, какво смята да направи комисията, за да създаде стимули за частния сектор да, инвести... да инвестира в сектора? Може би тук трябва да се говори за сътрудничество между различните генерални дирекции. Както разбирам от приоритетите, на новия е, председател на комисията. Точно за това става дума тук. Господин Мартин. Благодаря, господин председател. Ще бъда съвсем кратък. Бех искал просто да привлека вниманието на нашия гост срещу, е, към отношението на Европейската инвестиционна банка към някои проекти. Тя винаги се страхува да не загуби своят е, рейтинг и за това много внимава, как, когато се ангажира с европейски проекти. Дори по някакъв път се държи почти като частен инвеститор, което намалява ролята на катализатор на Европейската инвестиционна банка. Дори в някои случаи тя намалява частните инвестиции, защото не донася нищо ново за проектите. Въпросът ми е дали Европейската комисия е наясно с тази недостатъчна роля, която играе ЕИБ и ако сте наясно, какво намерявате да предприемете, за да изпълнява ЕИБ своята пълно, пълноценна роля в безпредседентната криза, която продолява в момента Европейския съюз. Благодаря ви. Изчерпах списъкът на заявилите желание да се изкажат. Госпожа Берех очевидно е напуснала залата. Ще ви помоля, господин председател, господин генерален директор, да споделите с нас мислите си и да отговорите на данните въпроси. Ще започна с въпроси на господин Мартайн и господин, въпрос на господин Рике на господин Елер. Въпросът е как да се гарантира финансирането, чрез облигациите за проекти, Европейската инвестиционна банка и приносът на Европейската комисия. На въпрос на господин Рике, има ли в момента някакъв конкретен проект. Да, колко средства остават по него, не мога да ви кажа в момента конкретно. Ще се върна на този въпрос конкретни данни по-късно. На въпроса господин Мартен. Отделните служители на Европейската инвестиционна банка имат конкретни цели за постигане, както всички служители, е вярно, че в някои случаи конкретните резултати не са задоволителни. И е вярно също така, че в някои области че в областта на цифровите технологии някои проекти изглеждат прекалено високо рискови за ЕИБ и тя не инвестира в тях не бих искал да обреквам колегите от ЕИБ по някакъв начин. Мисля, че всички споделяме едни и същи цели, т.е. нов подход към иновативно финансиране. И мисля, че всички искаме да имаме успешни пилотни проекти. Ето защо се надявам при средносрочният преглед да разгледаме как могат, могат да се използват уместно обществените средства. И ми се струва, че бе ще може да се ангажира по- активно с конкретните пилотни дейности. Това е отговора ми. Струва ми се също така, че в изказването на господин Ели имаше и други два аспекта, които бях подигнати от другите, други ваши колеги, свързани с структурните фондове. По отношение с фондове, госпожа Тойер попита как си сътрудничим на вътрешно равнище и дали има такова сътрудничество. Отговорът ми е да. Разбира се, сътрудничеството не винаги е перфектно. Това е вярно за всяка една бюрократ, бюрократична структура. Но ние работим в цялото сътрудничество, включително и колегите от отделите за съвместно изпълнение с колегите от Генерална дирекция за етост, които работят по дневния ред с придобиване на цифрови познания и умения. Много различни отдели и служби работят в една и съща област. Убеден съм, че може и по-добре да се организираме и по-добре да си студничим, но това не е в моят ресор. Има други хора, които се занимават с тази, този въпрос друга възможност за промяна е да се променят исканията на и заявленията, които предлагат, по които подават самите бенефициенти. Ако конкретните бенефициери по-често и по-ясно заявяват на местно равнище, на съответните отговарящи държавни и регионални отговори, че на първо място искат широколентов интернет, това ще бъде заложено като приоритет. Така че няма как да постигнем отвояване на концентрацията на ИКТ тази година, но от понеделник започваме съвместна дейност с Комитета на регионите и ще се опитаме да се, да се сроточим върху най-важните регионални планове за действие. Какво трябва да направим в отговор на един от вас? Трябва на първо място да се случим върху силовите умения на гражданите от началното училище до края на процеса им на образование и през цялата им кариера. Трябва също така да осигурим местн, подкрепа на местно равнище, включително и за МСП. В някои държави членки тази подкрепа вече е на лице, в други трябва да се изградите първа. Също така трябва на националните правителства и съответните консултативни органи да изготвят свои собствени цифрови програми и можем да насочим структурните фондове към тази нова област, която е много сложна и това разбира се няма да се случи бързо, но е цел, която можем да постигнем. По отношение на регулаторната рамка, и на единният пазар на телекомуникационните услуги, колкото и добро да е едно регулаторно предложение, то никога не е единственото възможно решение. Напредък, който се постига в някои области е много по-видим, отколкото в други. Например, по отношение на роуминга, това може би ще бъде един от основните, един от първите видими успехи на новият Европейски парламент но а, другите приоритети трябва да се определят с новия председател на Европейската комисия след нейното съставяне. А, по отношение на показателите, заложените в нашата брошура, според нас отговарят на настоящият момент. Разбира се, можем да се справим и по-добре. И се надявам, че с преминаването към новата комисия и при разглеждането на програмата цифровите технологии, новата комисия ще определи своите нови пет приоритета и след това ние ще започнем да изграждаме дейността си съответно от тези нови приоритети. Тук въпрос беше в кои области вече можем да служим за пример за подражание. Това е покана сами да се хвани с постиженията си, нещо, което аз не обичам да правя, но ще, ще ви дам един пример, който е пряко свързан с показателите за въздействие. Ако използвате линковете в нашата брошура, ще ви прехвърля към вебсайта на нашата генерална дирекция, където ще намерите информация за всяка наша дейност, причините, по които смятаме, че дейността трябва да се извършва на европейско равнище, средствата, които сме отдали на тази дейност и конкретният план за действие. Ако искате да загледате по-внимателно въпросите и да ни предоставите своите коментари, това също е възможно. Ние своевременно осведомяваме за развитието на по, по всяко едно предложение. И на трето място с колегите от Генерална дирекция Маркт работим по въпроса за обществените поръчки, тъй като бихме искали да има повече обществени поръчки, които да се извършват по електронен път. По въпроса на госпожа Гростет, вие говорите за налагане на мерки. Не съм много убеден, че именно така трябва да действа Европейската комисия в днешно време, но много често се твърди, че Европейската комисия прави нещата наполовина. Някак решаваме, че искаме да има хармонизация в дадена област, след което не ам, работим за реалното и прилагане на практика. Т.е. често набелязваме целите без да гарантираме изпълнението им на практика. И ако това е, е неприятно за вас в Европейския парламент, могат да увеличите е още по-притеснително за нас, учителите на Европейската комисия. Ако се върнем на дебата за сигурността на мрежите и информацията, пак се сигурно същият въпрос. Можем да изискваме от частните компании да се трудничат на правителството в случай на кибератака, според нас? Да. Можем ли да изискваме от държавите членки да се трудничат на съответните изпълнителни агенции или с другите държави в случай на киберзаплаха? Според нас, да. Това обаче са много важни въпроси, които се решават на по-високо политическо равнище и от които зависи дали цифровата, програмата цифрови технологии ще бъде само една хубава програма на хартия или действително ще се превърне в дейност, съставена от конкретни мерки. На въпроса за отношението на младите хора, аз не съм в, в, в състояние да кажа как точно мислят младите хора, но е ясно, че отношението и поведението на всяко едно поколение постоянно се променя. И е ясно, че човек реагира по различен начин на е, едни и същи неща е, по различен начин с, с е, напредване на времето. Така, например, Фейсбук беше нещо много модерно, сега вече не е толкова на мода, поне ако съдя по 12 годишната си дъщеря. И Човек също така се учи и от опита си, след като веднъж публикувате в Фейсбук снимки, може би ще замислите преди да го направите отново. Така че не съм убеден, че всички инциденти в интернет са свързани с млади хора. Смятам, че и по-възрастни хора в състояние да правят много глупави неща в интернет, включително в случаите на злоупотреби с плащания, например. Но не смятам, че младите хора не искат защита на личните им данни в интернет. Дори напротив, смятам, че те настояват за нея. Но а, смятам, че въпросът е малко като с устойчивото потребление. Към момента няма активно искане от страна на потребителите и поведението им все още не отговаря на техните желания. По същия начин, по който казвам, казвам, искаме да купуваме устойчиви продукти, но в крайна сметка купуваме по-ефтини продукт от супермаркета, по същия начин и хората все още твърдят, че искат защита на личните данни, но все още не искат конкретни инструменти за нейното гарантиране. По въпроса за електронното здравеопазване ще е, много се гордеем с начинът по който отделните комисари работиха съвместно по програмата за активно остаряване и подобряване на здравето. Как може да се подобри електронното здравеопазване? На първо място смятам, че в, активното ни сътрудничество с здравните служби смятам, че най-важно е на първо място всички практикуващи в областта на здравеопазването да възприемат данните на е, даден пациент като данните на този пациент, а не на данните на пациента, с които аз разполагам като негов е, лекуващ лекар. И много важна стъпка напред, например, беше момента, в който част от личните лекари приеха за нормална практика, в момента, в който разговаря с някои от пациентите си, да му дадат възможност да погледне екрана и данните, които го засягат. Друг важен въпрос е достъпът до резултатите от изследователската дейност в областта на здравеопазването. Според мен, например, предвид залогът на този вид данни е почти незаконно, почти неморално да се отказва достъп до подобни данни, които могат да спасяват човешки живот. Все още нямаме много ясна позиция по този въпрос. Така, например, при регистрацията на данни, изследванията на ракови заболявания, например, до момента всичко беше много по-лесно, защото винаги имаше лекар от една страна, пациент от друга страна и подпис на един формуляр. Сега обаче минаваме на следващото равнище. Говори се за обединяване на данните на много голям брой пациенти за постигане на резултати, но това разбира се значи и смесване на данните и поставя редица други въпроси. И ако ми остават още няколко думи, мисля, че госпожа Дали или друг ваш колега зададоха подобни въпроси, свързани с единния пазар и до каква степен може да има един пазар а, с, а, без един, един език, без дори два а, общи езика, както е положението в момента в Съединените щати. Смятам, че трябва да инвестираме много активно в а, механизираният превод в Европа. Продължаваме да инвестираме средства в подобни проекти. А друг а, важен проект и друга важна цел е да, подали, да засилим увереността на потребителите в единия цифров пазар. и знаем, че всъщност вече имаме, разполагаме с част от отговора. Знаем, че разполагат че вече съществуват програми и софтуери за сравняване на различни търговски предложения и мисля, че това е един от най-добрите начини за повишаване доверието на потребителите. За да сме, ако потребителят може да е сигурен, че винаги разполага и избира най-доброто предложение, защото той е най-изгодно, но също така и защото разполага, защото съм сигурен, че купувайки в Белгия, сделката, която включвам, ще подлежи на арбитраж в Бългийски съд. И не на последно място, вярно е, че Европейския съюз има водещи позиции на в различни отделни части, отделни дялове на пазара на цифровите технологии и че, цяло, че всички тези водещи позиции ще ни помогнат да постигнем общата си цел, т.е. засилване на инфраструктурата на европейско равнище 2020 година и накрая по отношение на широколентовият интернет, ако не получим допълнителни средства от бюджета, ще имаме недостиг от 150 милиона в края на годината. Знаете какво ще се случи, ако не получим допълнителни средства и не изплатим задълженията си. Върху тях ще начислят лихви, които ще се добавят към плащанията, предвидени за 2015 година. И така ще се озовем в положението, в което бяха повечето европейски монархи през 17 век, т.е. винаги да сме на ръба на фалита. Може би сравнението не беше най-уместното, но това е положение, в което, с което никога не съм се сблъсквал в 35 годишната си кариера на служител на европейските институции. Никак не е приятно човек да е в подобно положение и то ще се влушава допълнително през 2015 година. Благодаря ви, господин генерален директор. Припомням на всички ви, че ще продължим да работим активно по програмата през едният месец. Благодаря ви за присъствието. благодаря на всички за отличните въпроси. Мисля, че е уместно да изпратим с аплодисменти нашите гости. Господин Марби все още е тук, господин Мадлин също е тук. Thank you. Well, we go to the, uh... И така преминаваме към последната точка от дневния ред. Това е конференцията на ОНЕ по изменението на климата 2014 година КОП-20 в Лима, Перо. Проекто резолюция, нейното обсъждане, това е нашата тема сега проекта е резолюция. Както знаете, Dear friends, we are worried that you are leaving our room, but yes, you are колеги, естествено, ако искате да напуснете залата, добре, е, но моля ви тихо. if anybody is discussing, not hearing anything. Okay. So, as you know very well... Uh... така. uh, тази конференция, на нея ще присъства наша делегация. Като част от подготовката за обсъжданията, ние ще изготвим проекторезолюция резолюция Искам да ви помоля да изготвим текст, който да е принос към проекто резолюцията. Проекто резолюцията ще се изготви от ЕНБИ. Това е нейната отговорност, но ние бихме искали да излезем с наше становище, с наши коментари. По принцип, ясно е, че успехът ще зависи от колективния подход. Трябва, трябва ни колективно глобално действие. Знаем, че Европа има водеща роля тук, но всички държави членки трябва да дадат своя принос за намаляването на емисиите. Емисиите са глобална заплаха. Те не могат да се сравнят с киселиния дъжд, например. Намаляването на климатичните промени са възможно за растеж и заетост в Европа. Естествено, най-напред трябва да уточним какъв ще е общият ни подход, общия подход на цялата планета, не само на Европейския съюз. Проектотекста включва четири глави конкурентоспособност на промишлеността, енерги, енергийна политика, изследвания и наука. По отношение на конкурентоспособността, тук трябва да вземем предвид напредъка на технологиите – Според нас пазарите трябва да са отворени и честни. Трябва да са отворени към технологиите и да предотвратят изнасяне на емисии. Трябва на пазарите да има и честна конкуренция. Изследвани и иновации. Естествено, тук искаме също да имаме водеща роля. Конкурираме се с Штатите и Япония. Трябват ни международни партньори за сътрудничество в тази област. Енергетика. Може би това е най-важният въпрос. Трябва да се предотвратят екстернализацията на разходите – за да може чрез съответните схеми да се намалят емисиите. Тук все още международната общност има какво да направи. Тук ключовите думи са енерги... спестяване на енергия и енергийна ефективност. Това са най-важните точки, на които исках да се спра най-важните точки в моя текст. Текст, който би трябвало да се разглежда като принос към проекторезолюцията на НБ. имаме с нас докладчици в Сянка. Ще им дам думата най-напред от името на социалистите и демократите, госпожа Бен Брандт. Благодаря. Някои общи коментари. С тях искам да започна. Смятам, че конференцията КОП-20 в Лима е много важна конференция. Трябва да видим, трябва да признаем, че не само от Европа, но и от Штатите, Китай и Русия – ще има доста амбициозни предложения. Но дали това наистина ще е така? През септември този седмиц Бан Кимон организира среща на върха по климата. Той е поканил всички държавни и правителствени ръководители, но малко е, министри-председатели и от Европа ще присъстват на тази среща. Това ни дава възможност да видим каква е важността, която смятат, че министр, е, която министрите, министри-председателите отделят на този въпрос. А това е наистина изключително важен въпрос. Затова важно е, е Европа да има обща визия и факта, че такава визия липсва, буди загриженост. Тази година парламентът през септември, мисля, прие много важна резолюция. Резолюция, която залага 40% намаление на парниковите газове, в 40% 30% е, увеличаване на възобновяемите енергийни източници и 20% повече енергийна ефективност. Мисля, че това е ниво, което трябва да заложим и в общата резолюция. От нашата комисия зная, че ние ще съблюдаваме нашата, нашите прерогативи, нашата, нашите компетенции. По отношение на вашите изменения ние ги подкрепяме. Те са в правилната посока. Те съответстват и на заключенията на предишни наши заседания. Има някои въпроси, на които ще се спра. Въпроси, по които ще дам собствени изменения а именно изменение 1, 5 и 7. Става дума тук за амбиции. Но, както казах, аз подкрепям вашата линия и ще се опитам с моите изменения да заостря някои от общите постановки. Благодаря. Следващия докладчик в сянка е докладчикът от Алде Федерле. Благодаря. Мисля, че това бяха наистина добри изменения. Трябва да работим повече, за да може да видим економически растеж и намаляване на емисиите. Намаляването на емисиите върви ръка за ръка с увеличен ръст и растеж. Това е хубаво. Китай, Штатите имат много интересни проекти мисля, че по-късно предложение от моя страна би било да се види, да видим ние какво се прави за намаляването на емисиите в Штатите и Китай. Това беше моят първи коментар. Благодаря и господин Хелмер, също докладчик в Сянка. Благодаря, господин председател. Аз говоря от името на ЕФТ, Европа на свободата и пряката демокрация. Тук имаме малки разлики. Ние сме съгласни по въпросите на ръста, растежа, заетостта и конкурентоспособността. За, от много време Европейския съюз се опитва да поеме в тези сектори водеща роля – Въпросът е обаче, че малко хора, малко държави членки вървят в тази посока. Ето Австралия, например, променя позицията си и не иска да подкрепи общата идея. Резултатът е, че ние много накърнихме нашата конкурентоспособност. Антонио Таяни комисарят каза, че ние създаваме индустриална но кръвопролитие в Европа и това до голяма степен е вярно. Китай строи почти всяка седмица е, въглешни електроцентрали. Дори Германия го прави. От Принстън има едно изследване, което сочи, че съществуващите задължения към въглешни електроцентрали ще увеличат емисиите за бъдеще с 4%, т.е. ние няма да постигнем успех, ако продължаваме така. Какво правим? Инвестициите заетостта страдат. Те напускат Европа и отиват в юрисдикции, където е, е, екологичните стандарти са по-низки. Ние губим работни места и в същото време глобалните емисии се увеличават. Това е ситуацията за момента, която не е продуктивна за нас. Сега, по отношение на вашия проект от текст, от ваша гледна точка, всички цели, които сте заложили, са чудесни цели. Би трябвало да заложим на енергийната ефективност, трябва да включим повече страни, така е. Нашият опит обаче сочи, че това не се случва. Нашият опит сочи, че всички конференции по климата се провалят, защото ние в Европа искаме да поемем водещата роля, но други страни а, стават само празни обещания. Може ли да заложим една клауза в препоръките ни, която да казва, че Европа не би трябвало да продължава по този начин, начин, който нанася огромни щети на нашата економика и заетост. Благодаря. Нямаме докладчици в сянка, които да искат да вземат думата. От други комисии, мисля, че няма докладчици в сянка. Добре, в такъв случай ще дам думата на Европейската комисия. Това е директорът. по въпросите за, за, на дирек, дирекцията за климата. Благодаря ви, господин Бузек, за това, че ми давате възможност да кажа няколко думи. Съвсем правилно посочихте в началото, че срещата в Лима ще бъде от съществено значение – за срещата в Париж, защото именно в Париж Европейския съюз очаква да се стигне до споразумение между всички страни по конвенцията. С оглед на настоящата политическа арена, мисля, че можем да съзрем надежда. САЩ и администрацията на Обама гледат на климатичните изменения много сериозно и възнамеряват да предложат законодателство в това отношение в САЩ. Това никога не се бе случвало. Има подобни ходове и в Китай. Китай в момента изпитва схема за, емис... за търговия с емисии, нещо, което беше немислимо преди. Така че от тази гледна точка смятам, че има държави, които следват примера на Европейския съюз. На последната среща през юни, когато имахме международна среща на министрите, стана явно, че може да се постигне растеж в економиката паралелно с намаляване на въглеродния отпечатък. Защото в миналото един от основните аргументи, които се изтъкваха в Европейския съюз беше или се борим с бедността, или се занимаваме с климатичните промени. А сега а, имаме признание, че тези две неща могат да вървят ръка за ръка. Имаме и допълнителен научен опит, и научни изследвания във връзка с климатичните изменения. Ясно е, че не може да се занимаваме а, само с конкретни отрасли от економиката. Много отрасли ще бъдат засегнати от климатичните изменения. Международният панел по климатичните изменения по-настоящем обсъжда а, следващите заключения, които ще бъдат публикувани преди срещата в Лима. В тези заключения се казва, че ако не предприемем, не подпишем споразумение в Париж, ако в споразумението не се включат големите економики в света, то тогава нашата а, планета ще. А, температурата на нашата планета ще се увеличи с 3,5 до 4,5 градуса през следващите години. А това е безпредседентно. Високо ценим факта, че Европейския парламент отделя време, за да приеме силни заключения, които засягат растежа, заетостта, работните места, но също така и въглеродния отпечатък. Защото Европейския съюз, заедно с всички останали държави в света, ще трябва да води и да спечели битката с климатичните изменения. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Очаквам една отлична работа, отлично сътрудничество между координаторите в Сянка. Те ще спратят текста и на колегите от парламентарната комисия по околна среда. Графика е следния. Крайен срок за внасяне на изменения петък, този петък, 5 септември, 12 часа, т.е до 4 дни трябва да изпратите изменения. В понеделник ще се гласува в ИТРЕ на 7 септември. На 5 ноември ще се гласува в Комисията по околна среда и в пленарна зала ще се гласува на през, в Страсбург през декември. Моля ви не забравяйте, че утре гласуваме в 10 часа. Това е изключително важно. В същата тази зала ще се видим в 9 часа, за да разгледаме дневния ред. Ще започнем точно в 9. Няма да отлагаме като днес с 10 минути началото. Благодаря на всички и до утре.